И така, колеги, нека да започнем, за да може да свършим няколкото задачки, които имаме преди да пристигне госпожа комисаря. Първо, езиков режим. Всички езици са на разположение без малтийски, хърватски, латвийски и румански. Втора точка. Делегацията Комо Торино за 2018. Доклад може да намерите в документите за срещата. Точка трета. Доклад а, за междуинституционалните преговори. Господин Коса иска да ни даде съвсем кратък доклад в това отношение. Заповядайте, вземете думата. Струва ми се, че сме в много конкретна ситуация в момента, много специфична. Искам да се извиня на колегите, защото трябваше този доклад да го подготвя миналата седмица, а, но закъсня самолета ми, затова трябва да го а, подготвя сега. Както знаете, през 2015 комисията направи предложение и имаше необходимост от 3 години да се преключат преговорите със съвета. Следващата седмица на 19 декември Корапер ще вземе а, решение по а, въпроса. Вероятно ще подкрепят предложението в парламента. Имко на 21 декември ще гласува. 21 е, януари и през март пленарна сесия. Няколко резултата имаме, които можем да отбележим, но е, също така искам да отбележа, че нямаме и последния текст. Последните дейности по уточняване все още текат директивата, която ще позволи както на доставчиците на услуги, така и на производителите да изнасят продукти и услуги така че потребителите с увреждания да имат по-голяма гама от продукти и услуги на тяхно разположение. Включват и терминали за обществения транспорт, други възможности за плащане, за туризъм. Също така и телефонния номер 1.1.2 е зависим задължителен във всяка държава членка. Голям напредък е според мен това. Що се отнася до застроената среда, имаме много сериозни преговори. Даже бих казал спорове. Комисията трябва да направи оценка и да я подготви доклад. След 3 години работа смятам, че успяхме да стигнем до един много балансиран текст. Виждам, че госпожа комисаря пристига. Както в социални, така и в економическо отношение е голяма стъпка напред. Искахме да продължим в някои от областите, но искахме да приключим преговорите така, че законодателството да бъде осъществено и за да няма по-нататъчно забавяне решихме да приемем някои от елементите, въпреки че не сме съвсем съгласни и духа на компромиса. Благодаря ви много за това представане и макар да има и много други междуинституционални преговори, които текат, ние сме в края на мандата. Ще се върнем, разбира се, на тази тема, но не днес. За информация за това, да бъде сме стигнали за да решим и да приключим колкото може повече в това отношение. Господин Каса, искате пак думата? Не. С, коя, с което преминаваме към одобрение на протоколите от заседанията. И казваме добре дошла на госпожа Мариан, Тай... Мариан Тайсен. Много добри взаимоотношения имаме с вас. Вие идвате при нас в комисията всеки път, когато искаме. Понякога сама вие казвате, искам да дойда и да ви а, докладвам за нещо и сега сте тук именно заради това. Искате да ни представите а, годишния обзор на растежа за 2019 година. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател, и за вашите мили думи. Здравейте, уважаеми депутати. Радвам се, че мога да съм пред вас и да ви представя този пакет от тази есен с а, определен фокус върху годишния обзор на следващата 2019 година. Европа говори за економически растеж. В Европа имаме економически растеж, някои казват стабилен, но така или иначе, шеста година непрекъснат растеж наблюдаваме. Реалната конвергенция най-накрая продължи с големи степени на растеж с по, в държавите с по-низко БНП. Също така знаем, че заедостта 73% е заедостта и 239. Другата цифра, която искам да цитирам, но сме близо до 75% заедост, които искахме да постигнем в 2020 година. Има и други важни аспекти от социална гледна точка. Броят изключени социално хора са много по-малък брой. Много от а, тези, които рискуват социално изключване, вече са а, намалели броя си. Така че най-накрая виждаме, че се регистрира някакъв напредък към Европа 2020. осъществяваме напредък и това е важно, защото също виждаме, че тенденцията ще продължи тази година. И това е много приятно. Сега социалната таблица на показателите. Знаете какво представлява тя. Тя е ам, таблица, която ам, съпътства стълба на човешките права, социалния стълб и сега вече се включва за втори път в обзора и то в пълния си вид миналата година имахме 12 от 14 показателя, а сега имаме всички 14. И какво виждаме? Цялостно подобрение в 13 от 14-те основни показателя. Единственото из, изключение е въздействието на социалните тенденции върху намаляването на а, бедността, което е намари, намаляло, но са се увеличили а, стабилизаторите на економическите индикатори. Също така виждаме и в няколко от държавите, че остават някои сериозни предизвикателства. Растежа не е във всички държави по един и същи начин. Някои държави членки все още виждат висока безработица и висока бедност. В някои държави членки доходите все още са под нивото за 2019. Социалните показатели а, ги виждаме във всички области. Не. Липсата на заетост, безработицата е при а, тези, които нямат а, сертифицирани умения и тези, които не са родени в Европа. Социалното включване остава проблем, особено за децата и хората с увреждания. Тези дългосрочни предизвикателства, свързани с технологическите промени, борбата с а, клим, промените в климата, глобализацията, застаряването и така нататък, а, ни карат да смятаме, че трябва да застъпим по-сериозно дейностите за сближаване. Има също така и загриженост в областта на устойчивостта на а, обществените финанси, държави с висока степен на задлъжнялост. Тук а, Става въпроси с геополитическите несигурности и конкретното въздействие на Брексит. На този етап, когато са необходими по-нататъчни реформи, като че ли се забавят съществуващите. Също така подчертаваме националните реформи, тяхната важност да се подпомогне реформата и устойчивостта на институциите. Знаете, че основната цел на годишния обзор на растежа е да се определят целите следващата година. Ние смятаме, че трябва да се подготви по-голяма надежност за бъдещи удари, шокове и това е възможност всички държави членки да продължат усилията си за реформите и да се стремят към стабилни фискални политики. Инвестициите играят важна роля, за да се осигури заетост и растеж. Разбира се, инвестициите не са единствено свързани с инфраструктурата, но също и, може би, е още по-важно за хората. Настоящия контекст също така призовава в превръщане на настоящите принципи на социалния стълб в дейности на европейско и на национално равнище. Тук не става въпрос само за справедливост. Важно е да се укрепи економическата и социална е, надежност и устойчивост на е, еврозоната. Имаме, разбира се, и препоръки в е, предложението за европейския семестър тези предложения за препоръки се предлага на държавите членки да предприемат дейности, които са свързани с достатъчно сближаване и намаляване на разликите. Предложенията също така са в посока на инвестициите и уменията и системите за социална защита. На този фон комисията смята, че могат да се заздравят връзките между европейския семестър и европейското финансиране. Например, този път ще има много сериозно съсредоточаване върху оценката на инвестиционните нужди, за да може по този начин да се организират споразуменията за 2027 и по този начин ще оперира комисията в работата си с държавите членки по структурните фондове. И накрая, нека да приветствам Гърция в този цикъл на Европейския семестър в края на декември. Комисията ще подготви доклад за Гърция, така както за всички останали държави членки. Още повече, че след като август тази година Гърция и ще излезна от програмата за подкрепа и вече е част от регулярния цикъл на публикуване на доклади на всеки 3 месеца. Знаем, разбира се, че на Гърция все още се отразява кризата, но виждаме, че има устойчив растеж с възновяване на трудовия пазар и постепенно подобряване на социалните обстоятелства, които, които е много положително. Нека също така ви кажа за Гърция, нещо, което често влизаше в дебата на вашата комисия. Доклада също така показва, че има достатъчно фискално пространство в Гърция за намаляването на пенсиите, което вече няма да е необходимо. Това отново ще има въздействие върху доходите на повече от милион пенсионери и степените на бедност. Можем да го избегнем това. Не е необходимо да се продължава или да не се осъществяват ограниченията в пенсиите, които бяха планирани. Това смятаме е добра новина за гърците. В заключение, комисията смята, че настоящия економически момент представлява възможност за държавите членки да засилят реформите, за да осигурят устойчив и включващ растеж и това трябва да бъде направено с включването на социалните партньори и гражданското общество. Всички знаем, че това ще подпомогне държавите членки да подготвят правилните политики, но също така ще увеличи усещането за собственост и авторство и ангажираността от там. С нетърпение чакам да чуя вашите гледаща по повод на целия законодателен пакет и ще се опитам да отговоря на всички въпроси. Благодаря много. Много положителни доклади и новини. Особено тук в нашата комисия винаги сме се интересували с това, което, от това, което се случва в Гърция. Започваме с координаторите и след това може да дадете знак. Първо господин Даса, Газа каза от НП. Благодаря, госпожо председател. Добро утро, госпожо комисар. Като цяло съм съгласен с комисаря, че развитието на економиката и заедостта в Европа е по-положително. Но растежа, който видяхме след кризата, вече показва спад. В момента Следва да се предприемат реформи, докато економическите условия все още са добри. Докато повечето е, показатели за економика и стабилност се върнаха към нивото преди кризата, все още има несъответствие между държавите членки. Радвам се да видя, че комисията правилно е установила новия механизъм за подкрепа, подкрепа за държавите членки за да направят необходимите реформи. Това трябва да продължи и да се стимулира. И, и сега моят въпрос е за инициативата а, за младежката заетост, като че ли тя е застъпена и в бюджет 2019 и в следващата МФР. Младежката гаранция е един от основните инструменти на тази инициатива. Да, тя показва резултати, но има и недостатъци. Как комисията ще засили изпълнението на младежката гаранция, така че тя да стане още по-ефективна и да достигне най-вече до онези, които, до онези млади хора, които не могат да се надяват на лесно, да си намерят лесно работа. Е, групата на социалистите и демократите, госпожа Юнкери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 нямаше толкова положителни новини. Е, вие е, очевидно работихте по-силено от е, вашите предшественици. Прави се много и по отношение на европейските органи, както и по отношение на законодателството във връзка с заетостта и с достъпността за определени групи от населението. Така че смятам, че действително можем да ви похвалим. Но дали сме решили всички проблеми, това е въпросът. Естествено, че не. Е, дори в е, е, моята страна много от работещите, най-вече тези, които работят по електронните платформи, т.е. атипичните форми на труд, очакват много повече от нас. И Мария говори по тези въпроси и се занимава с тях и познава, може би, по-добре от мен ситуацията в Европа. И така, Въпросът ми е в контекста на бюджета на ЕСА и принципите е, от Гетеборг. Е, ще можем ли действително да е, преодолеем е, кризата по отношение на заетостта, като се опрем именно на тези принципи, които сме приели във връзка с е, е бюджета и с стълбовете? ще бъде хубаво, ако а, можете да ни посочите в каква последователност според вас би трябвало да се работи по отделните аспекти. Представителят на групата на благодаря. Благодаря и на комисаря, че дойде тук тук в тази комисия може да поемем ролята а, на един двигател. Проучването на Евростат от това лято показва, че нивото в Европейския съюз е достигнало това преди кризата. Но ако погледнем резултатите на Испания и Италия, това не са наистина позитивни сигнали. Аз не би ги оценила толкова положително, и ако разгледаме цялата система, не бива да бъдем чак такива оптимисти. Като си има предвид ситуацията с жълтите жилетки, сега и реформата във Франция е оставена на изчакване или е спряла. Естествено, за фирмите това е тревожно, що се отнася до иновациите или растежа. Вие правилно споменахте Брексит, но аз се опасявам, че цифрите през 2019 ще се влушат значително. BlackRock посъветва своите вложители да се отеглят от европейския пазар заради политическата несигурност. И сега искам да ми обясните какви мерки ще вземете, за да стимулирате опитите за реформи в държави като Франция и Италия – обещанията на Макрон към жълтите жилетки дават повод да мислим, че той няма да се заеме с тази реформа. А това ще доведе до политическа несигурност. Какво ще направите в тази връзка? И вторият ми въпрос. Реалните заплати също са обвързани с конкурентоспособността на предприятията. И ако искаме да има повишение на заплатите, Разбира се, и ставката на производителност в Европа трябва да бъде повишена. В тази връзка бих искала да ми отговорите какви средства а, планирате да използвате, за да повишите конкурентоспособността в Европа и най-вече в еврозоната в дългосрочен аспект. Говорихме за безработицата и за мен е важно да разбера какви мерки или реформи планирате, за да можете да гарантирате дългосрочното справяне с младежката безработица? Секле Белчафон от групата на АЛДЕ. Thank you, chairwoman. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, госпожо комисар. За нас удоволствие е, че толкова често работим с вас в края на тези, на този мандат а, и с а, радост ще се изкажа на френски пред вас, за да можем да комуникираме директно. Няма да използвам езика на Сервантес. Смятам, че всички можем да се поздравим с а, това, което направихме за да накараме економическото и социалното да изглеждат е, хванати ръка за ръка, така както са дори и в голямата картина. Тъй като е, не можем да разсъждаваме, че нещо, което е в социално отношение, ще е за сметка на, поли... на политиката или е, економическата политика или обратното. Въвеждането на тази таблица с показатели беше отлична идея. И вие много бързо и целенасочено действахте в това отношение. Все пак, нещо, което вече повече от 4 години и половина защитавам и аз, е свързано и с това, което вие правите. Няма какво да се каже, освен едно. И това е, че вие сте твърде а, мека и а, твърде внимателно сте се а, спрели твърде внимателно гледате на доклада за Испания, особено по един аспект, който ми се струва доста важен. 15% споменахте това как се развива 13-те показатели, които са положителни и така нататък. Но неравнопоставеността, различията продължават да нарастват и това всъщност е големия социален риск, за нашата демокрация. Видимо е в този момент и ако се обърнем към това, което се вклю... случва в Европа, дори не говоря само като испанец, а и като из... европеец, това, което наричаме жълтите жилетки, пак казвам Европа, това е оплакването на обществото, което не е доволно. Да, естествено, има какво да кажат и политиците, но а, ако не а, си представим и Испания, и България, и Хондурас дори, а, съществува това недоволство, тъй като в Европа не го приемаме това а, неравенство. И те нарастват. Тези неравенства нарастват. Това е нещо в още по-голяма степен преди, от преди началото на кризата. И ми се струва, за да довършим още по-съвършена, да стане тази отлична работа, а, е добре някъде да се включи и да се а, застъпи важността на тази липса на равнопоставеност, това задълбочаване на различията в Европа, да се изведе на по-важното и заслужено място. Тъй като виждаме тези показатели, които са на добри нива, но виждаме и голямата разлика между държавите. Тази, тази неравнопоставеност е проблем за социалното включване. Вие показвате, че това зависи от данъчното облагане. И е добре това да се покаже в един подобен доклад. Че наистина не става въпрос просто за това да се дадат едни пари да се реши проблема. Но трябва да сме изключително бдителни в това отношение, ако искаме а, да се запази европейския дух, а, за да е ясно, че хората работят не за да станат богати, а за да има по-добре структурирано социално общество. Благодаря, госпожо комисар. Благодаря, господин Каве Шамбон. Не виждам следващия оратор. Дали е сред нас? Като че ли го няма. Тогава ще чуем зелените Джин Ламберт. Благодаря, госпожо председател. От правна точка ще бъдат коментарите на колегите. Ще започна с проблема с застаряването, който спомена комисарят. Да, в момента наистина правилно е да се занимаваме с младежката безработица, но какво става с хората, които са прекалено възрастни е, за младежката инициатива и така нататък. Но, които също страдат от економическата криза – също така, потенциално, те не са имали заетост, която да отговаря на техните способности, да се възползват от една стабилна заетост. Какво можем да направим повече за тях? За да не става така, че на определена възраст хората просто да отпадат, мисля, че това е много важно, когато в доклада се говори за 60 милиона възрастни, които не разполагат с необходимите цифрови е, умения, които не са грамотни, не могат да четат и пишат, така че те да могат да участват по-активно на пазара на труда. Смятам, че много държави членки се сблъскват с тази трудност. Още едно от предизвикателствата във връзка с промените в климата – говорим е, за потенциала на инициативи за климата, инвестиции, кръгова економика. Как да повишим познанията, така че да използваме този потенциал? Как да го използваме, ако хората не разполагат с необходимите познания и способности? И последно, е, въпроса за равенството – Колегите вече казаха нещо и по този въпрос. Колко внимание обръщаме на жилищата, което се превръща в голям проблем в много държави членки. Хората не могат да си позволят да имат устойчиви домове, качествени домове. И разбира се, това се отразява на тяхното здраве, на възможностите за работа и това е, също е свързано е, с е, устойчивите, качествени домове. Това се отразява на развитието на децата. Дали обръщате достатъчно внимание и на този проблем в рамките на проучването за годишния растеж? Благодаря, Лаурия Агия. Благодаря, госпожо председател. Добър ден, госпожо комисар, уважаеми колеги. Почти приключваме този законодателен период. Радвам се, че участвах в съвместната работа на тази комисия. Работихме много добре с колегите, имаме общи ценности. Трябва да работим и за нашите граждани, но заедно с вас видях, че вие имате цели, което не е така при други комисари. Не само работите амбициозно, но влагате много ангажимент, способности, добри стратегии по различните теми, което е много важно. Нашата работа е свързана с защитата на работниците, с промяната на директивата за канцерогенните вещества. Не става въпрос само за заетост. Вие като комисар вършите още толкова много неща. Може би не сме постигнали всичко, което искахме, но смятам, че постигнахме много неща. Например, за баланса между професионалния и личния живот. Това също е много важно, защото имаме нужда от конкретни отговори за жените, семействата, по-възрастните хора в нашите общества. При вас тази ангажираност е много висока и аз ви уважавам заради това. Работихме заедно по различни проекти и смятам, че въпреки високо поставените цели и независимо от голямото неравенство между все по-богатите и все по-бедните, смятам, че ще ни помогнете, когато трябва да решаваме проблемите с безработицата и бедността и в Италия и другаде. Всичко това е изключително важно в време, в което има дребни стъпки в посока ръст на економиката, но има и все повече бедни хора, които се нуждаят от спешни мерки веднага. Също така необходима е и пенсионна реформа, така че да се гарантира прехода между поколенията, да се позволи на хората а, да получат подкрепа, когато се пенсионират. В същото време обаче и младежите трябва да намерят своето място на пазара на труда. Мисля обаче, че е, аз е, мога да кажа, че има голяма надежда и доверие в това, което вие правите, което ние правим. Нашата работа е успешна и ако по този начин успеем да накараме хората да бъдат малко по-големи оптимисти, значи сме успели. Много често сме демотивирани от това, което се случва по света, но тази комисия показа и нашата комисия тук показа, че това, което правим за нашите граждани, е доказателство за това, че нещата могат да се променят. Искам да кажа нещо и за Гърция. Какво се случва в Гърция? Меморандумът, реформите, структурните реформи. Е, това е необходимо и задължително. Няма как без тях. Но тук, по време на тази дискусия, искам да изразя едно ясно послание. Гърция е, беше експеримент и никога не бива да се повтаря, никога не бива да се случва. Можем да направим много повече, можем да се справим по-добре от това, което направихме в Гърция за нашите, гражданите, нашите граждани. можем да постигнем и много повече, много по-положителни цели, но с други средства. Да, преди да започнем реформите, винаги трябва да мислим какво ще проистече от тях. Благодаря. Ивет, дали е тук? Не. Тогава давам думата на, на госпожа Оран Шартие. Благодаря ви безкрайно, госпожо председател. Благодаря ви, госпожо комисар. Всички тук ви хвалят за работата ви. Аз ще ви кажа просто, че ни накарахте да се гордеем, че работя в Комисията по заетост. Откакто съм в този парламент, Комисията по заетост винаги е била считана малко като за по-малко важна от другите. Но посредством вашата работа, но също така и заради начина по който ние се мобилизирахме едни и други, за да спечелим нужните гласове и да прокараме идеите си, ние всъщност поспяхме да постигнем нужната сила в пленарна зала. И това не беше нещо, което беше сигурно от началото. Вие всъщност успяхте да регистрирате огромен напредък по много важни теми, но освен това всички заедно успяхме да прокараме идеите за една социална Европа пред своите колеги в пленарна зала. И оттам искам да ви кажа благодаря, защото когато правим една голяма стъпка напред, напред като тази, трябва да държим позицията здраво и да продължим в тази посока. Следващия момент, на който искам да се спра и го заимствам от колегата Джин Ламберт, проблема за уменията за бъдещето. Вие ни представите, и това е така, много важни елементи за показателите, ситуацията, която се на, подобрява в областта на заедостта, но не трябва да забравяме, че в следващите години ще има нова заетост, нови професии, нови умения са необходими и тази мобилност на работещите, която ще промени модела ни на образование, което трябва да промени и припознаването на компетенциите и за уменията в нашите предприятия, ние трябва да имаме предвид, защото иначе ще се върнем назад. За да стабилизираме тази панорама, която вие ни описахте, тази таблица, която представихте, трябва да продължим силно напред, нищо да не изпускаме за бъдещето на Европа посредством валидация, припознаване на придобитите умения на професионалното място и извън професионалното място. Тук много настоявам на този момент, извън професионалното работно място и да подготвим и нужните умения, за да могат те да се използват така, че да се избегнат да се избегне създаването на нова безработица. Имам а, много силна увереност, остават ни още няколко месеца заедно и ще можем да подготвим перспективите, които идват в тази посока. Много се извинявам, че ми се налага да напусна днешното заседание, защото трябва да благодаря и на шофьорите, и на персонала на ресторантите тук в сград на парламента, които работиха цяла нощ ония ден, макар да държа на това, което правим днес тук, но искам да помоля за вашето извинение. Благодаря ви много. Благодаря. Имаме и още една точка в дневния ред и няма да успеем, ако говорите по-дълго от една минута и половина. Знам, че е трудно, но се опитвайте да не повтаряте нещо, което вече е казано. Госпожа Мария Хаорто. Благодаря. I would try to say... Не съм в най-добрата си форма, но ще се опитам да се справя. Споделям това, което казаха колегите във връзка с важността на всичко това, което можем да направим във връзка с социалното измерение. Е, присъединявам се и към благодарностите към вашата работа, за вашата работа и за доброто политическо сътрудничество с парламента. А нека сега да се спра на въпроса който искам да задам. Е, обсъждаме европейския семестър и имаме е, една е, основна грижа и тревога. Как можем действително ефективно да се борим срещу социалното неравенство и да наложим повече социална справедливост в Европейския съюз. Трябва да подобрим работата, по който, начина по който се използва всички инструменти. Имам предвид и препоръките, и таблицата с показатели и останалите инструменти, които използваме. Естествено, инвестициите е, са много важен момент и това е добре, че се фокусирате върху тях. И така, използвайки е, правилно инструментите, трябва да се преборим с социалната несправедливост и социалното неравенство, като е, се съобразяваме с Европейския план за инвестиции. Утре министър-председателите ще обсъждат в Брюксел капацитета на еврозоната и подобряването на този капацитет, което при всички положения би трябвало да върви ръка за ръка с насърчаването на социалното измерение. Колкото по-добре разбираме, че социалната политика е свързана с нов вид данъчна политика, толкова по-бързо ще се справим с предизвикателствата, защото една добре премислена, разумна данъчна политика ще ни помогне да се преборим с предизвикателствата в бъдеще. Благодаря ви. Агнешка Кословска Радевич има думата. Да, благодаря, госпожо председател, госпожо комисар. Споделям оценката за положителния доклад и който дава основание за оптимизъм. Ние продължаваме с економическия растеж. Польша е добър пример. 4,5% очакваме за следващата година. Но не само ръстът, темпът на економическо развитие са важни. Естествено, всичко трябва да бъде добре уравновесено, трябва да бъде устойчиво и да върви ръка за ръка с повишаване на а, а, така, стандарта за гражданите. Естествено, че а, по-доброто качество на живота на гражданите, за съжаление, изостава. И ще ви попитам, госпожо комисар, защо някак се изоставаме по отношение на равенството между мъже и жени. Говорим за заетост на пазара на труда, на единия пазар, но също времено има много потенциал, който все още не е, е разкрит истински. Това са жените, е, една е, група високо квалифицирани жени биха могли много да допринесат за доброто функциониране на пазара. Освен това, като че ли по-малко говорим за сферите, в които има дефицити, е, слабости, транспорта, да кажем, а също и е, цифровизацията и така нататък. Има е, стотици хиляди хора, които работят, но работят именно в тези атипични и е, не е, особено привлекателни е, форми на заетост. Освен това, миграцията, как точно ще се справим с включването на мигрантите към пазара на труда. На фона на е, слабостите и е, липсата на квалифицирана работна ръка е, ще трябва, естествено, да помислим за едно е, регулиране на въпросите, свързани с миграцията и движението на работници. Следващият оратор. Да, благодаря. Благодаря, госпожо комисар. Европа става все по-разнообразна. Европа става е, по-социална и ние всички е, можем да сме доволни с това, че постигнахме междувременно една по-социална Европа в сравнение с предишни е, години. Ето на базата на е, социалните показатели в е, таблицата на показателите, ние все пак сме постигнали немалко. Но трябва да е, имаме предвид и макросоциалните отклонения. имам предвид не мерките, които държавите членки са взели повече или по-малко спонтанно. Имам предвид тези системни и задължителни мерки, които трябва да наложим като стандарт в бъдеще. Нека да говорим за макроекономическите фактори. Естествено, те са важни, но макросоциалните също не бива да се забравят. Това означава, че трябва да анализираме економиката а, така, че тя да бъде от полза за хората, хората да могат да си закупят жилище. Важно е а, и а, европейските граждани да са оптимистично настроени по отношение на европейския семестър, да се предлагат повече възможности за професионална квалификация, за обучение, за достъп до работа. Имаме проблеми в някои държави членки. Има държави членки, в които има административни, технически проблеми. Има региони, които е, разполагат с повече автономия в тази сфера и европейският семестър е, е много подходящ всъщност, за да обхване и тези региони, най-вече регионите е, с е, периферно положение в е, Европейския съюз, най-отдалечените. Необходимо ни е нещо като пакт в това отношение за едно добро разпределение така че да се обхванат и периферните райони и те да са в състояние също да участват в европейския семестър. Струва се и според мен да се започне един такъв опит, за да включим всички региони. Следващият оратор. Да, благодаря, госпожо председател. Благодаря и на вас, госпожо председател, за това, че ръководихте нашата комисия и я председателствахте през последната година. Благодаря и на вас, госпожо комисар, преди всичко за това, че през изминалата част от мандата на ви като комисар, вие направихте е, Европа по-социална, нещо, което е, е беше абсолютно необходимо. Най-вече е, по отношение на акта за достъпност социалните права се постигна много. Естествено, трябва да продължим. Около 18 милиона деца живеят под прага на бедността в Европейския съюз. А сега а, говорим за а, новата финансова а, рамка. А, и я подготвяме и а, мисля, че трябва да помислим и за детската гаранция и да намерим източници за финансиране. 5,5 милиарда евро ще бъдат необходими. А, за сега се очертава тази сума. Как е, комисията смята да подпомогне и да насърчи тази е, детска гаранция, за да се преборим с бедността при децата, е, особено хората, е, децата с увреждания е, и е, начина по който можем да ги приобщим, да преодолеем изключването. Това е огромен проблем. Вие споменахте редица мерки и действия за преодоляване на социалното неравенство, но как точно оценявате ситуацията в държавите членки? Има ли някакви промени, включително и по отношение на пенсиите, не само децата, но и възрастните хора са уязвими? Благодаря, госпожа председател. Благодаря и на госпожа комисаря за това, че е с нас много от нещата, които исках да кажа, вече бяха споменати от колегите. Благодаря, госпожо Тайсен. Това е моят втори мандат тук в Европейския парламент и откакто вие сте комисар, виждам едно много по-бързо развитие по социалните теми е, в този смисъл е, съм убедена, че вие сте допринесли много за това е, да поставите на преден план социалните въпроси. Конкретно допринесохте за подобряване на социалната политика и провеждането на реформи. Но трябва да помислим най-вече за безработните, за младежката безработица, а също и големия брой хора, които са на прага на бедността или вече са под този праг. Моите колеги са абсолютно прави, като казват, че това трябва да стане абсолютен приоритет в нашата работа. Има и още нещо, което ме обезпокоява – ето, че най-сетне се радваме на економически растеж е, и същевременно се страхуваме, че през следващата година, може би, ръстът няма да бъде толкова забележителен. Естествено, економическият е, растеж е много важен, за да има и по-добра социална политика, но как е, в крайна сметка ще направим европейския семестър, така да се каже, по-социално ориентиран. Е, говорим много, често за економиката и забравяме и социалните аспекти. Економическите интереси винаги се поставят на преден план. Госпожа комисар, надявам се, ще направите нещо за е, промяна в това отношение. И много-много благодаря на нашата председателка. През изминалите 4 години тя работи прекрасно в нашата комисия. А Томас Мани има думата. Благодаря, госпожо председател. Необичайно депутатите да хвалят комисията. Днес е съвсем различно. Мариана заслужава тази похвала. Ти винаги си е, там, където трябва да бъдеш. Винаги е, е, си готова да изслушаш депутатите от парламента. Винаги ни изслушваш, винаги имаш някакви творчески идеи, много си креативна, винаги работиш много ангажирано, за което благодаря. Да, младежката инициатива, младежката гаранция, това са именно тези красиви, хубави инициативи, които са много важни за нас. И какво ще направим с трайно безработните, които по места са, се оказва, че са твърде много и знаем, че е много трудно да се предложи някаква работа на тези хора. И в това отношение трябва на европейско равнище да обединим усилията си. Не само за пари да се погрижим, за да се финансират по-добре различни инициативи, но и да помислим за това какво може да се направи за хората. И Еразъм Плюс. Еразъм Плюс също е една прекрасна реклама за Европейския съюз и за студенти, и за ученици, и за практиканти на място по предприятията може да се направи много повече в рамките на Еразъм Плюс. Мисля, че действително би трябвало да продължим да работим много усилено в рамките на Еразъм Плюс и ако успеем да убедим и други органи за това, че Еразъм Плюс е важен и трябва да се доразвива, е, и така, скъпа Мариане, много, много благодаря за всичко. Сигурно вече ти е, писнаха ушите от нашите похвали, но при всички положения аз ще запаля една свещичка на коледа и ще кажа, нека да пази Мариана Господ. Искам да допълня само нещо, освен това, което казаха моите колеги, но ще започна с това, да ви поздравя, госпожо комисар, но не вас конкретно като човек, ами цялата комисия, господин Инкър, за това, че схвана, особено втората част на мандата си, че трябва да се даде нов имидж на социалната политика на а, Европейския съюз, освен тази, която имахме до момента. Ние го, вие го схванахте. А, госпожа Вестагер също и вие, другите а, жени в тази комисия са повод за гордост и се радвам, че мога да ви го кажа, че вие представя, представяте и отправяте едно лично послание, но също и политическо послание. Както знаете, много трудно беше да убедим гражданите, че социална Европа е напреднала. И за съжаление, като французин последните няколко седмици, трябва да засвидетелстваме огромната трудност, която изпитахме да прокараме социална Европа. И един много добър знак е, че досиетата, които са в момента за пленарна зала и които остават да довършим, представляват всичко това. Макар, че не сме съгласни абсолютно всички за всички подробности по доклада, важно е тези досиета да вървят напред и е много важно ние да покажем на гражданите, на избирателите, че сме напреднали достатъчно, колкото сме могли. И също така смятам, че и може да се каже, че държавите членки правителствата им не ни помагат кой знае колко. Не е лесно да се каже, че Европа напредва. Това беше първото, което иска да кажа. Второто нещо, което иска да кажа е и в отговор на някои от колегите, но и като едно предложение. Днес най-голямата заплаха за социална Европа не е факта, че Франция ще похарчи повече пари, отколкото е предвидила най-малкото, защото Европейската комисия ще разгледа новия френски бюджет. Вие много добре знаете, както аз знам, че ако в една година а, има, да речем, 80% над а, определеното разходване, няма как следващата година да се компенсира напълно, ще отнеме две години, но също така 3,5% е важния момент, който трябва да се отчете тук. Много е основополагащ този проблем в Европа. Това е разпространяването на популизма. Популизма в различните държави, който се а, държи на редица други неща. Приключвам, госпожо председател, че а, всички дни има а, публикации за това, които а, че показват, че Брексит ще е, ще усложни живота именно на най-бедните. Това е всичко и съжалявам много, госпожо председател. Знаете, крадете минути от следващата точка на дневния ред, която е много важна. сега давам думата на госпожа Деня. Благодаря много. Присъединявам се към колегите в благодарностите към работата на Мариан по социалните теми в комисията и смятам, че това не е била лесна задача. Има няколко комисари, които със сигурност не споделят същата, същото мнение по повод на показателите за европейския семестър. Вие казахте, госпожо комисар, растежа не е всичко. Има днес в Европа а, разно различие в а, нивата говорихме за периферната економика, но също така, ако разгледаме Германия, една европейска сила, дори вътрешно толкова а, голяма държава, и там виждаме голямо неравенство. Има неравенство и в, по, по отношение на растежа на секторно равнище. Интересно ще е да поработим малко повече за економиките, индустриите, които а, са свързани с бъдещето тези, които са най-повлияни от трудностите, свързани с конкурентоспособността в Европа, за да можем да ги подготвим по-добре за бъдещето. Това е нещо, което често а, засягаме. Често говорим за неравенството между хората, що се отнася до техните приходи, но също така имаме неравенство между цели сектори и това е нещо, което също трябва да се засегне. Важно е и качеството, когато говорим за заетост, не можем да говорим по принцип, трябва да се разграничат различните видове заетост, дългосрочни и краткосрочни договори, за да можем да сме по-ясни. Плана Юнкер е важен, но видяхме, че той подкрепя силните економици, економики и не може да се използва за по-слабите економики и това е нещо, което трябва да се коригира. Без съмнение ще се анализира всичко това по, по-добре, за да се използва по-добре. Но това, което ме вълнува е политиката, до която, която целим с тези показатели. Как ще променим политиката за европейския семестър, за да речем Франция. Оценката на Франция 2007. Какво казва тогава комисията? Поздравява се с гъвкавостта, постигната на ниво предприятия, които са въведени въпреки упростяването на правилата за уволнение, които са предоставени на предприятията и също така се говори за улекотяване на до до, на данъчното облагане на предприятията. Това са две неща, които днес поставим под въпрос. Нещо, което днес не са готови да приемат работещите. повече гъвкавост за предприятията, по-лесно уволняване и всичко това е за работещите, не за проблем за работещите, не за предприятията. Не трябва ли да мислим реформите, които планираме с, в посока на работещите? Благодаря, госпожо председател. Ще бъда кратка. Бих желала да поздравя госпожа комисаря за добрата работа, да й благодаря и да посоча, че най-вече по отношение на втория мандат, който тук преживях, а междувременно те станаха три, преживяхме много тежки моменти по отношение на социалната политика. Това бяха и годините на референдума, на проблемите в Ирландия с финансовата криза. Е, и сега, мисля, че вече с облегчение можем да възтъхнем и да се надяваме, че няма да се повтарят тези неща. Да, предложенията, които вие поставихте на масата, госпожо е, комисар, действително дават надежда на европейските е, граждани и аз се надявам, че ще продължим да работим по същия начин е, в тази сфера. Госпожо председател, на вас благодаря много за добрия начин на ръководене на комисията. Съжалявам, че в някои случаи се налага да прекъсна макар и много, много съществени и съдържателни изказвания, тъй като трябва да спазваме някакъв регламент и да се опитаме да бъдем кратки. И така, няколко думи и, е, е, сега в заключение от Мариана Тайсен, за да може да реагира на многото въпроси и е, така, предложения на колегите. Мисля, че мога да кажа, скъпи приятели, скъпи колеги, аз се обръщам към вас в пленарна зала с думите, уважаеми членове на Европейския парламент. Това е, така да се каже, начина, който и формата, която е възприета, но също времено Аз самата съм работила като депутат. Зная колко сериозна е тази работа, колко тежко може да бъде и също времено колко плодотворна е работата на Европейския парламент. И на времето, когато ме издигнаха кандидатурата ми, дори помолих колегите от моята партия да ме оставят в парламента, защото там ми харесва особено много. Но след това така Жан Клод е, успя да се наложи и да ме убеди да сменя институциите. И така, ето, че вече 4-5 години работим много конструктивно. Е, комисията и е, вашата комисия и парламента като цяло по един много разумен и колегиален начин и много професионално водим и тристранните срещи и се надявам, че така ще продължим. Е, е, като погледна е, в залата, виждам така всички трилози, които в момента вървят, тъй като виждам лицата на колегите, които участват в тристранните срещи. Утре пак ни предстои една такава среща. И така, когато е, има изменения от страна на парламента, естествено това е с една единствена цел да се подобрят предложенията. Няма защо да се сърдим и да настояваме непременно на нашето, ако има ценни идеи. И така, е, младежката е, инициатива, е, е младежката безработица е висока. Е, повече от 14% е средната безработица, защото в много държави тя е 7-8%, но в други е до 30%, така че средното е 14% за момента. Европейския социален фонд плюс е от ще отдели милиард 1,1 милиарда за следващия период, а през 2019 година ще трябва да се използват най-малкото най-малко 10% от тези средства по линия на ЕСФ. Плюс. И а, услугите, които ще трябва естествено да се включат, да се осъществят, са много важни в това отношение. Трябва да се учим, трябва да се обучаваме. Нужна ни е политика по отношение на пазара на труда. Необходими са ни услуги за предоставяне на заетост, за управление на тези въпроси и чисто административно и естествено всичко това трябва да се подобрява. И нека не забравяме, че макроекономическата политика и добрия климат за бизнеса са неизбежно и неизменно условие за създаване на повече работни места и качествени работни места. Какво можем да направим, за да направим социалната политика достатъчно важна. Ние имаме в е, е, стълба е, няколко принципа, използваме инструментите, показателите, за които говорихме, съвместния доклад за препоръките за е, специфични за страните, е, ще видите, че е, постепенно, така да се каже, нещата се обвързват и се стига до Сиазар. Но стълбът и семестърът, естествено, е хубаво да се обединят и ще го направим. Мефере, парите са важни европейския семестър и е, използването на структурните фондове трябва да бъдат е, е, свързани помежду си. Държавите членки не харесват много това предложение, но в крайна сметка по време на семестъра е, социалната таблица с показателите и всичко това ще трябва да се договори е, с държавите членки и комисията ще има очевидно доста работа. Но при всички положения по този начин ще можем да използваме по-рационално средствата по социалните фондове. Нека да погледнем бюджетната ситуация. Е, няма държави членки под 3%. Това е чудесно. Е, има разлика е, с е, периода от преди 4-5 години, когато започнахме. Но имаше забележки по отношение на последния проект за бюджета. Държавите членки не бяха съгласни с някои от предложенията, но имаме и доклади е, и анализи за страните и е, във връзка с е, специфичните препоръки за всяка страна. Така че сега ще видим е, как точно е, ще се стигне до стиковката. again on youth employment but of course we may never forget that skills. I think this is uh... По младежката заетост беше една реакция, която чух в много от вашите изказване. Не случайно това е основен принцип в нашето предложение. Равни условия, равни възможности, не само за заедостта, но и за обучението, образованието, през живот. Това е един начин по-добре да се оцени професионалното образование и обучение и да се даде възможност на младите хора, които търсят такъв вид обучение за повече възможности, както и в програмата Еразъм. Имаме същите възможности, както и при а, а, университетските програми, което показва и уважение на този избор, който правят младите. Те имат нужда от нашето уважение и смятам, че това е един правилен, правилна стъпка и съм доволна, че всички я по подкрепиха. Какво друго имах? Неравенство. Това е също част от моята Библия. Приканвам ви да прочетете всичко това и като се приберете, може да кажете на вашите правителства има проблем тук. И какво правим, когато а, гледаме неравенството? С20 с 20 15. Виждате какви са а, резултатите. 20-те най-добри, 20-те най-долу в класацията. Виждате, че има леко увеличение, що се отнася до неравенството. Преди няколко години беше 5,2, сега 5,1. Много леко подобрение. Което означава, че не сме все още на нивото преди кризата – и все още има 0,4% разлика. Това е много. Значи има доста а, работа преди да се стигне до нивото преди кризата. Това са все въпроси, които често са в ръцете на държавите членки. Не можем просто да кажем, ще направим законодателство и така решаваме проблема, но го показваме в семестъра, правим препоръки в това отношение и това е всъщност според мен единственото, което може да направим на този етап. Но това е наистина важен момент. Знаете, вчера направихме много добър дебат в пленарна зала за борбата срещу климатичните промени и възможностите за гражданите и работещите. И ако имаме това предвид, какво трябва да се направи срещу промените в климата, какви са всички мерките, които всички можем да предприемем и от друга страна неравенството, ако ги съчетаем заедно, смятам, че сме в правилната посока. Много важен беше дебата, който беше поискан от една от групите в тази в парламента. Какво правим с тези, които са твърде възрастни и никога не са имали заетост, която е подходяща, която не са имали, не са имали така стабилна заетост. Ние се борим срещу сегментацията на трудовия пазар. Много често, когато говорим с държавите членки, казваме, че липсата на умения трябва да бъде а, поставен под въпрос. Виждаме, че препорък, препоръката не е само а, нещо а, на хартия. Много често искаме при препоръките държавите членки да ни изпращат своите а, стратегии, планове, резултати след година и нещо. И в момента оценяваме плановете и документите, които сме получили от държавите членки по а, частта Upscaling Pathways. Гаранциите за уменията, които сме включили в нашата, нашия дневен ред за уменията. Тоест, активираме държавите членки да направят нещо, не само да се ангажираме в съвета, но и да ги ангажираме да направят нещо и да покажат какво са направили. Смятам, че за бедността на децата е най-лошото. И ако се запитаме как да започнем стратегията, мисля, че ако можем да подобрим положението на най-младите, най-малките, можем да се движим в правилната посока. Това означава обаче, че и а, родителите са бедни. Значи работим с а, родителите, да им дадем умения, да ги активираме, да им предоставим услуги, които са необходими, дори и за а, млади родители, които имат нужда от а, грижа за децата, за да могат да отидат на работа. Всичко това сме го включили в анализа и също така имаме този пилотен проект за а, парламента, който ще ни покаже какво може да направим в бъдещето. Не правим достатъчно в това отношение. Не, че можем да действаме. Това са регионални, местни неща, но ние правим препоръки или бележки в нашите специфични съдържавите, доклади и също така в нашия семестър, къде са най-високите цени, къде са лошите кредити, всички тези елементи, но работим, но като че ли не достатъчно по а, другата част на везната, за тези, които нямат дори и подслон или къща. Така че трябва да видим как от европейска страна можем да натиснем малко повече държавите членки да направят това, което трябва да бъде направено. Лоражия си тръгна, така че няма да отговарям на нейните въпроси. Опитвам се само да намеря най-важните моменти, защото знам, госпожо председател, че трябва да гласувате. Трябва да подготвим бъдещето. И... И трябва да знаем, че той идва бързо. Нищо, че изглежда далече. Знаем какво се случва. Трудовите пазари се променят. Уменията, които са важни за пазара, се променят. Трябва да го направим с дневния ред за уменията, панорамата на уменията и с нашите планове, там където съчетаваме секторите на секторно условие, съчетаваме предприятията, университетите, синдикатите, за да видим какви са нуждите, които виждаме, какво можем да направим, за да можем да покажем на хората какви са уменията, от които има нужда трудовия пазар. Също така трябва да валидираме уменията, които са необходими при неофициалното учени, учене. Това е нещо, което и ние правим, и държавите членки трябва да го направят. Отново нещо, което е в дневния ред за уменията и държавите членки работят по него. Имаше нещо, което беше казано и за данъчната политика. Някои от вас също споменаха и колегата Вестагер. Разбира се, ако говорим за социалната политика, не става въпрос за социалното законодателство, социалния фант и така нататък. Тук става въпрос и за друга политика, когато не е справедливо данъчното облагане. Как можем да кажем, че живеем в справедлив свят? Ако не спазваме правилата за конкуренцията, не можем да кажем, че работим и живеем в справедлив свят. Виждаме, че някои държави членки дискриминират някои предприятия и понякога много националните компании плащат 100 пъти по-малко, отколкото малко и средно предприятие, което трябва да плати повече данъци на по-малко приходи. Това е нещо, което комисията се стара да преодолее, но мисля, че правилно споменахте госпожа Вестагер и както и колегата Московичи, така че не трябва да говорим само за общата данъчна корпоративна основа, но и други въпроси по социопола, винаги моля всички да го разглеждаме този въпрос, но и всеки път да го споменаваме, когато може. Вие сте докладчик за а, комисията по равнопоставеност между половете за а, директивата за, за баланс между личния и професионалния живот, знаете, трябва да направим така мъжете и жените да споделят а, своите задачи, да се грижат за семейството от една страна и да са професионалисти, да използват пълния си потенциал от друга страна. И мисля, че баланса между личния и професионален живот е много важен момент. Макроекономическите политики, да, имаме нужда от тях, но и регионите. Това е труден въпрос. Знам, аз живея в а, държава членка, която е федерална. Ние имаме само три региона и вече е сложно. Защото има разлика и предпочитанията са различни. Не, че хората не се харесват, просто а, предпочитанията са различни, изборите са различни. Не мога да ви обещая, че а, ще можем всеки един регион да видим какво да правим в семестра. Колко региона има в Европа? 200 и 30 или колко, не знам наизуст, но толкова много са, а, че не мисля, че можем да го направим. Така че, когато подготвим европейски семестър, трябва да имаме това предвид. Може да говорите за безработица в определена държава членка, но тя може да е толкова различна в, на юг, на север. Те са наистина обобщени, но не винаги във всички доклади са видими тъй като това ще направи много трудно а, упражнението, изключително ще усложни задачата. Разликата в заплащането. Заплатите са за социалните партньори, разбира се, в държавите членки, но аз мисля, че е добре, че социалните партньори го обсъждат в момента и в държавите членки. И все по-често го виждаме как става по-важно. Дългосрочната заетост, тя намалява. Това е положителната новина. От 4 на 3,4% падна тази година. Много добро подобрение, но имаме още работа. Виждаме голяма разлика, където процентът на е 1,1, а други, в които е 17. Огромна разлика. Отново, понеже трябва да побързаме, здравейте, господин председател. Да, знам, приключвам, защото нямаме време, но само ви моля да си помогнем да стигнем до добър край с досиетата, които сме се заели. Имах едно добро предложение, добри изменения. Не искам аз да съм в положението, в което казвам, о, аз направих хубаво предложение, но после а, парламента каза а, не. Не знам а, най, как беше пословицата, че доброто е по-враг на най-доброто или нещо подобно. Така или иначе, нека да се обединим, да доведем до добър край тристранните срещи. Имаме време само а, до средата на февруари, така че времето тече. Казвам това и ви благодаря за милите думи, но аз също имам а, същата благодарност. Беше удоволствие за мен да работим заедно. Ще продължим следващата година и ще ви пожелая накрая и хубави празници. Благодаря ви. Thank you very much, Madam Tyson. Uh, we had uh, not... Благодаря, госпожо Тайсън. Не ни стигна времето. Но ни дадохте храна за размисъл по време на коледните празници. Както знаете, ние имаме едно, още едно наистина фантастично събитие – Готин Хендъл се върна. И давам думата да кажа няколко думи. Исках само да кажа, че съм отново тук. Искам да благодаря на всички. които ме поздравиха, когато по време на дългото ми боледуване претърпях 12 операции, но винаги знаех, че исках да се върна тук, че исках отново да седна тук до, до госпожа Тайсни и госпожа Улфскок и да приключа работата си в тази комисия, в, в тази група, много от вас ми изпратиха картички, пожелания, поздравяваха ме. Благодаря им от сърце. Наистина, труден период беше, но мисля, че се намирам на правилния път. Не мога да кажа, че съм в старото си състояние, но мога заедно с вас да премина през това последно изпитание. Още веднъж благодаря. Yes, we live... Да, наистина живеем в фантастично време, когато можем да правим невероятни неща с економиката, с политиката, но и когато говорим за здравето. Имам дъщеря, която е а, онколог, тя ми каза, че всичко е възможно в днешно време. Е, почти всичко. Не сме чак толкова изненадани, но благодаря ти, че дойде днес при нас. Благодарих ли на госпожа Тайсън? Май да. Както знаете, Графикът ни притиска и преминаваме към последната точка от дневния ред. Това е Европейския семестър за координиране на економическата политика. Давам думата на госпожа Харкен. А, тя съвсем скоро ще дойде, за да ни информира за Европейския семестър за координиране на економическата политика – заето с социални въпроси в проучването на, на годишния растеж 2019. Малко време ни остана, заповядайте. Надявам се, че ще ни представите кратката версия. Благодаря, госпожо председател. Добре е дошъл, господин Хандал. Радвам се да ви видя. По-голяма част от тази дискусия вече я проведохме тази година. И вместо да се впускам в подробности, просто ще ви информирам накратко. На първо място, цялостната картина е положителна. Основните цифри се движат бавно в правилната посока. Но ако се загледате по-конкретно, ще видите пропуските – някои от проблемите в моя доклад ще бъда кратка. Надявам се, че ще има изменения и аз ги приветствам, защото те ще подобрят доклада. На първо място въпросът за бедността. Обсъждахме го тази сутрин, как да използваме семестъра, така че да намерим решение Госпожа Ривера каза, че тук не става въпрос да наказваме държави и членки, а да ги окоръжаваме е, да се борят с бедността. И това трябва да бъде нашият приоритет. Комисарят е, каза, че когато говорим за економическа и социална политика, е време да не е едно към пет, а две към пет. За мен това е един от най-съществените проблеми, с който се сблъскваме. Трябва да регламентираме новите начини на работа и да, се, да осигурим максимална социална защита. Този проблем е най-важен за мен доходите на домакинствата растат много по-бавно от брутния вътрешен продукт. И Европейският съюз не е най-в лошо положение, но този, тази, е, този, тази разлика се стопява много по-бавно. Знам, че зависи от различните сектори, но смятам, че трябва да се справим и с това. Да, в много държави има голяма криза, включително и в моята. Трябва да се заемем също и с достъпността и наличието на социални жилища. Говорихме и за социални инвестиции днес. Нека да се опитаме да свържем тези две неща. Демографската промяна – балансът между работа и професионален живот и устойчивост на пенсионните фондове. Няма да се впускам в подробности, както казах. Що се отнася до разликата в заплатите, имаме и разлика в инвестициите. И това води до структурно неравенство. В бъдеще трябва да търсим начини да смалим тази разлика. Според мен, за да се справим с безработицата, са ни нужни индивидуални мерки имам оп, е, опитът на фонда за глобализация може да ни бъде от полза. Няма да говоря за младежката безработица. Комисаря представи много красноречиви цифри, но трябва да помогнем на държавите членки да намерят решение. Факта, че 10% е, от е, ЕСФ ще се използва за младежка заетост е много важен, но е нужно повече хората с увреждания, подкрепа за малките и средни предприятия, детската, престъп, детската бедност. Смятам, че именно в тази посока трябва да бъдат коментарите и измененията на колегите. Давам думата сега на докладчиците в сянка. Госпожа Пословска, заповядайте. Благодаря, госпожо председател и господин председател. Много се радвам, че днес сте тук с нас. Страхотно е, че се върнахте. По, по доклада. Поздравявам ви, госпожо Харкин, е, за това, че сте написали един толкова социално е, чувствителен доклад. Имам предвид е, по-справедливото разпределение на приходите, социалните въпроси ще внеса няколко изменения, но те ще се концентрират само върху няколко въпроса. На първо място участието на жените в трудовия пазар и как това може да бъде как това ще се отрази на справедливостта. Също така недекларирана работа, което в голяма степен се отнася за жените. Най-вече когато става въпрос за грижите за други хора, жените много често работят неформално и е, това абсолютно не спомага за тяхната бъдеща пенсия. Също така, жените трябва да бъдат включени в сектори, където има дефицит на работни кадри. Също така, преходът между образованието и трудовия пазар и подобряването на практическото професионално обучение и мобилността. По отношение на базовите умения, смятам, че това е много важно. Над 20% от в Европейския съюз има над 20%, които нямат, вторични, нямат вторична грамотност. И част от тези базови умения са и цифровите умения. А това в днешно време е основата на високотехнологичната економика. Благодаря. Благодаря. Мария Рена си тръгна. Урике Требесиус. И тя си тръгна. От Гуе дали има е, тя беше от Гуе, значи Джин Ламбард от Зелените. Благодаря. Мисля, че докладът на госпожа Харкин е изключително добра основа. Дава ни много теми, по които да мислим. Е, аз казах същото и пред комисаря. Трябва да направим повече за жилищната политика, също така няколко точки във връзка с регионалния с регионалното управление. Т.е. хората, като не знаят на какво имат право, няма как да го получат. Също така и нещо свързано с екологията и климата, но смятам, че докладът е изключително добра основа за нашата бъдеща работа след коледната вакансия. Благодаря. Забравих ли няколко. Искаш ли да, искате ли да добавите нещо, госпожо Харкин? Не, само да благодаря на колегите, да пожелая на всички весели коледни празници. Благодаря. Крайния срок за подаване на изменения на английски само е 9 януари. И ще приемем доклада на 26 и 27 февруари и ще го гласуваме през март. Благодаря. Съжалявам, че се наложи да ви притискам. И, така или иначе някои от колегите си тръгнаха в крайна сметка, но постигнахме нашата цел даже 5 минути по-рано и сега всички ще имате възможност да отидете в пленарна зала. Благодаря, весела коледа и щастлива нова година. Довиждане!